Um, good afternoon. Добър ден, уважаеми колеги, дами и господа. Заседанието се предава по интернет. Важно е интернет да не чака дълго за началото на нашето заседание. 15.10 е. Задължително е да започнем. Предстои много интересна точка от дневния ред през идния час. Става дума за среща с Люксембургското председателство. And, uh, visit of Mr. Посещение на Марк Хансен, държавен секретар на Люксембург, който отговаря за научните изследвания господин министр, след посещението на вашия премьер тази сутрин, сме удовлетворени, че и вие днес сте тук. Отговаряте не само за научните изследвания, надявам се, но и за политиката за новаторство. Това е много важно за нас, дори по-важно понякога. Комисията ИТРЕ отговаря по този въпрос. Сътрудничим си с комисаря за научни изследвания и иноваторска политика. Нека да чуем приоритетите в тази сфера по време на Люксембургското председателство. Заповядайте да ни изложите своите встъпителни бележки. Мерси, месье ле президент, шер membres de комисион commission Благодаря, господин председател, дами и господа представители на комисията ИТРЕ. На 1 юли Люксембург пое кормилото на Европейското председателство за 12 ти път. Нека да ви представя приоритетите на Люксембургското председателство в областта на научните изследвания и новаторството, които ще допринесат за едно улесняване финансирането на новаторството и растежа и заедостта в Европа. Нашите основни приоритети са развитието на европейското пространство на а, научните изследвания, включването на измерение равноправие между мъже и жени в научните изследвания и научно-изследователската етика. Но преди да навлеза в подробности, нека да ви представя нашата национална система на научни изследвания. Три публични научно-изследователски центрове бяха създадени през 1980 година. Един единствен университет, създаден преди 12 години и разполагаме с държавно финансиране от порядъка на 315 милиона евро годишното. През 2000-та година научно-изследователските центрове получаваха само 27 милиона евро за а, своите дейности. 3300 съдници в е, Люксембург, а през септември ще бъде открит кампус Белвал. Това е един е, пилотен проект е, от гледна точка на инфраструктурата, но и като, така, като платформа на науката. Там ще ще се съберат и ще работят представителите на публичния сектор и частния сектор, научни работници и други. Европейското пространство за научни изследвания е един от приоритетите на Люксембургското председателство. Съвета на няколко пъти насърчаваше за създаването на това пространство и ние ще ще се опитаме да подобриме координацията и сътрудничеството между научно-изследователските центрове в Европа. След приемането на Лисабонския договор, е, научните изследвания и новаторството са в сърцевината на европейския проект. От 2013 година Европейската комисия представи две, две предложения в тази област като има и е, докладване по държави членки. Заключенията са, че научно-изследователската дейност е фрагментирана в Европа и не се възползва достатъчно от едно единно европейско пространство на, научно, на научни изследвания. Целта е, е да задгърбим тази фрагментация и заедно с консултативния съвет да следваме пътната карта, която бе изработена за периода 2015-2020. Тази пътна карта бе приета по времето на латвийското председателство и ще позволи на държавите членки да вземат необходимите мерки за насърчаване на научните изследвания и новаторството в Европия, в Европа за цел създаване на едно единно национално европейско научно пространство. Е, консултативният съвет ще трябва да изработи показатели, които да отговарят на политическите ни е, цели и ще дадат възможност възможност да постигнем целите, залегнали в пътната карта. Позволете ми, господин председател, да се върна към четвъртия приоритет, залегнал в пътната карта, то е равноправието между мъже и жени и включването на това измерение в научните изследвания като цяло. Това ще бъде една тема, която ще обсъдат министрите на научните изследвания следващата седмица в Люксембург. Това е много важна тема. Днес прочетах че в комисията на жените на Европейския парламент е прият вчера доклад за преодоляване пречките пред жените за раз... тяхната научно-изследователска кариера. вчера беше и, и знаков ден, в който бе прият този доклад, 14 юли. Също така в Дършпигел и имам тук един брой е, в е, тази седмичното издание има интер... публикувани интервюта с две лауреатки на Нобелова награда, които също е, излагат своите виждания за равноправието между мъжете и жените и препятствията пред жените в тази област. От тук, от тук нататък е Европа трябва да използва изцяло своят човешки потенциал и Статистиките показват, че има недостиг на жени на ръководни постове, особено в областта на научните изследвания и като ръководители на научни центрове. През последните 10 години бяха направени много усилия, но а, ние също ще работиме за изпълнение, постигане приоритетите, залегнали в пътната карта. Ние бихме искали да се вземат мерки за реална промяна, като същевременно обаче набирането ще бъде открито, критериите за селекция прозрачни, без дискриминация, като целта е да бъдат избрани най-добрите. Същевременно ще се търси баланс между мъжете и жените на ръководни постове в областта на науката. Това измерение трябва да залегне изцяло в различните политики и след завършване заседанието на министрите следващата седмица, решението би могло да бъде включено в заключенията на следващата среща на високо равнище. По време на нашето председателство ще а, приемеме и мер, мерките за привеждане в сила на заключенията на съвета от 29 май, като се въведе изцяло системата за консултации, създаване на допълнителни консултативни съвети и необходимостта да се направят реформи в областта. Ще работиме в тясно сътрудничество с държавите членки и а, комисията, за да може съвета по конкурентоспособност през декември да приеме заключения да да вземе решения свързани с консултативния съвет ЕРАК и единното пространство на научните изследвания. Съвета ще може да дава предварителни съвети на държавите членки, на комисията и по този начин ще допринесе за развитието на челния опит конкурентоспособността чрез по-добро сътрудничество и координиране между различните заинтересовани страни и по този начин ще създадем един истински единен пазар на научните изследвания. Сега искам да се спреди на един друг приоритет – научно-изследователската етика. Мисля, че никой не може да отрече, че между качествената наука и научно, и научно и а, економически и социалния прогрес и има тесни връзки. Но науката допринася за напредъка на обществото и през последните десетки години финансирането на научните изследвания и по-специално в а, точните науки, математика и физика се увеличиха. Научните изследвания се вписваха в рамките на стратегията 2020, т.е. Едно, един интелигентен, включващ и устойчив растеж с цел подобряване конкурентоспособността на Европа. А, стой, Стойността на познанието обаче, ако то почива на наистина на, на, на научни доказателства и не е повлияно от идеологически или политически а, измерения. Важно е също така е, етик, тази, е, тази етика е важна също така, за да допринесе за доверието на, на широката публика. Научно-изследователската етика трябва да бъде двигател в развитието на науките. За това ние ще не правим всичко възможно този елемент да присъства в целия цикъл на научните изследвания до постигането на, на крайния продукт. Необходимо е културата на най-добрите практики да бъде в сърцевината на европейската наука. Е, декларациите от Сингапур и Мореал е, подчертават необходимостта от създаване на е, основи на тази етика, като същевременно се, се гарантира послед, последователност яснота и е, прозрачност във всички дейности. Необходимо е да има по-добро сътрудничество с цел навлизането и утвърждаването на научно-изследователската етика във всички области. Образованието е най-добрият, е, най-добрата превенция, но е, подхода в различните страни е различен Необходимо е за това да се предоставят специфични начини за подготовка на научните работници и учените в Европа. Необходимо е да се работи за оформяне личността на младите учени с, с цел избягване на а, изкривявания в а, последствие. Ние, ние а, предвиждаме да организираме дискусии за превенция на а, нарушаване на етиката в, научно, в научно-изследователската дейност в Европа. По, по време на, на диалога ще, мог, ще могат да бъдат обменени най-добрите практики, и по този начин да работиме и за по-нататъчната превенция. Европейската комисия доскоро не се занимава не се занимаваше с тази тема. Хоризонт 2020 е първия документ, в който е залегнал принципът на етиката в научно-изследователските изследвания като основа на, за развитие на европейската наука. В зависимост от заключенията на дебата по тази тема, председателството ще приеме заключения а, в, по време на съвета за конкурентоспособност през декември. За заключенията ще имат за цел да поприканат държавите членки да, и, да имат специфичен подход на основата на най-добрите практики, като същевременно се създаде една европейска мрежа на преподаватели в областта на етиката в научните изследвания ще развиеме също така и съществуващите европейски кодекси на поведение. дейността и, приоритетите на Люксембургското председателство се вписват изцяло в програмата Юнкер. Създаването на Европейски фонд за стратегически европейски инвестиции ще мобилизира средства за финансиране на стратегически проекти, които ще имат добавена стойност за Европейския съюз. И в този дух на 1 декември на съвета по конкурентоспособност ще обсъдиме тези въпроси, включително и проектите за финансиране на стратегически програми за да може да се компенсират и економиите, направени от програмата от, от, от Хоризонт 2020, този, т.е. 22 милиона евро. Направих един преглед на нашите приоритети. Благодаря ви за вниманието. Thank you, Благодаря ви, господин министр. За представенето беше много ясно и много точно. Дадохте дата, всички предстоящи заседания, много е важно. Трябва да продължаваме напред с новаторството и научните изследвания. Сега имаме политическите групи от името на НП. А, again welcome to the, to the industry committee. Добре дошли в Комисията по промишленост. Това, което казахте за научните изследвания, ни харесва. Имам практически въпроси. Днес и утре определяме политиката на парламента за бюджетните преговори през 16 та година. Имам междуинституционно споразумение да се изтеглят разходи за Хоризонт 2020 към края на периода. Каза ни се обаче, че за 2016 година няма маржове, които да са запазени за такъв тип разпределяне на разходите към края на периода. 150 милиона се използват от тези несъществуващи маржове от страна на комисията за спешни програми за бежанците. Разбира се, на тях трябва да се помогне, но как на практика съветът и комисията казват, че няма маржове в общия резерв и как така ако определена част от този общ барж не отиде за финансиране в края на периода, ще се работи през 2016. Ще се опитам да го кажа по-приятелски. От една страна имаме проблем с структурните фондове, искаме държавите членки, що се отнася до разходването на тези средства, една трета да отидат за научни изследвания, да определяме целта 3% от БВП да отиват за научно-изследователска дейност. И същата комисия, същото председателство намалява разходите под 2% за научно-изследователска дейност. От една страна насърчаваме държавите членки да го правят със структурните фондове, за да се постигнат тези 3%, а в същото време урязваме тези средства в Европа под 2%. Не разбирам. Благодаря, колега. От името на социалистите и демократите, госпожа Крайл. Благодаря, председателю. Господин министър, един от най-големите ви приоритети е измерението на социопола. Тази тема трудно се раз, разисква. Знам, че в съвета е много по-трудно. Желая ви успех! Искаме да подкрепим вас по този път. Искаме повече възможности жени да се занимават с научни изследвания. Не става дума само за прозрачност или организиране на търгове. Става дума за създаване на възможности, които да дадат възможност на хората да съчетаят семейния живот с професионалния. Това засяга и жените, и мъжете. Ще ви подкрепим, ако работите в тази насока. Има нещо, което исках да спомена за Европейската научно-изследователска мрежа. Често ни питат какво означава научни изследвания. Не е ясно. Може ли вашето председателство да даде някаква яснота на учените в Европейския съюз? Може ли да ни съобщите кои са конкретните проекти, по които ще работите в бъдеще? Няма яснота. За Галилей и Коперник. Какви са плановете ви по време на вашето председателство? И трета тема. Аз съм член на Комисията по регионални въпроси. Ще е споразумение да има пари от структурните фондове за научни изследвания. Създаде и се възможност за ресурси от регионалните фондове, за да могат те да бъдат допълнени от парите по програмата Хоризонт 2020. Тези програми вече работят, оперативните програми са одобрени и се надявам председателството да се възползва от тази синергия между Хоризонт 2020 и регионалните фондове. може да се разпространява най-добра практика, за да се покаже как да се изграждат тези фондове. От една страна имаме нужда от научно-изследователска инфраструктура, да свържем корпорациите с МСП, проекти по Хоризонт 2020. Това е много важно за нас. Благодаря от името на ЕКР, господин Хенкел, заместник председател на комисията. господин министър, години наред отговарях за много важен научно-изследователски орган, една обща организация, в която члениваха 86 института с хиляди учени в тях. Мога да ви кажа, че най-лошото, което ми се случи, беше несигурността пред което ние сме изправени, когато говорим за условията на Европейския съюз. Господин Елер говори по въпроса. От една страна искате да ограбите, и нарочно използвам тази дума, Хоризонт 2020. Има изключително голямо неудовлетворение сред всички политически фракции. Всяка една от партиите е съгласна а, с това, което казах. Успяхте да раздразните и много парламентарни комисии. Парламентът рядко е бил толкова обединен за нещо, което не бива да се допуска. След това премахването на главния научен съветник. Това също ме притесни. Председателят на комисията се отнесе към лицето, което заемаше този пост по много неприятен начин. Сега имаме една нова идея за това как да се получат указания. Е, моля, погледнете го. Независимо ли е или се консултираме с лица, които имат а, е, други интереси. Когато имахме такъв консултант или съветник, ние знаехме, че това лице се интересува само от научните резултати. Сега за целта 3%. Добре е вашето председателство отново да заяви, че американците и японците харчат много повече. Защо не дадете достатъчен стимул? И защо не критикувате у нези държави членки, които не стигат до целта 3% за научни изследвания? Сега ще кажа нещо, което няма да се хареса много, но това е много важно. Оставам с впечатление, че Швейцария се наказва заради резултатите от референдума в сфера, която няма нищо общо с референдума. наказваме Швейцария и ако искаме да замразим сътрудничеството с тази страна, мисля, че си вкарваме автогол. Най-голямата научна програма от всички е участие в Швейцария, така че от името на моята група искам да говоря по този въпрос. Следващия колега е колегата от Алде. Благодаря ви. Искам да говоря за приоритетите. Много ми бе приятно да чуя, че Люксембургското председателство иска да се ручи върху научните изследвания. Колегите ще говорят за това. Това е една промяна на политиката на Европейския съюз в научната сфера. Чудесно е, че искате да укрепите научните познания във времена, когато ние тук в парламента се боим, че прекалено много средства ще отидат от фонда за нови работни места и новаторство. Благодаря ви. Надявам се в този сектор да има повече баланс под ваше лидерство, защото поради Големите програми на Съюза, в които в момента се бърника, има много голямо безпокойство. Сега за равенството между половете. Дисбалансът, който е несправедлив за разпределяне на средства, трябва да бъде наш приоритет. Имам един конкретен въпрос – Изправени сме пред една от най-големите заплахи пред човечеството и това е антибиотичната резистентност, както и като антимикробната такава. Нараства тази резистентност, вече 25 000 човешки живота се губят в Европейския съюз, защото вече антибиотиците не работят. Това ще бъде огромна разход ще се събудят синдикатите и ще усетят, че техните пенсионери няма да получат своите пълни пенсии, защото техните служители са прекалено болни. Също така и работодателите ще се притесняват от това, че трябва непрекъснато да търсят заместници за боледуващите. Това ще бъдат огромни разходи в бъдещи. Трябва да проведем научни изследвания за нови антибиотици, една глобална схема за това, за какво да се използва антибиотиците, защото ако намерим нов антибиотик днес, т.е. открием, след 8 години срещу него вече ще има резистентност. Може ли да се съсредоточите върху този въпрос, тъй като има много интересни инициативи в няколко държави? Може ли да съберем тези сили в Европейския съюз и да направим много повече заедно. Благодаря. Клод Тюрмес от името на Зелените. Благодаря ти, Джързи. Plaisir de, de recevoir un autre représentant de, de, de, je dis mon gouvernement, <laughs> comme. Euh, да, е, добър ден, Марк е, като зелен е редно да се включа в тази тема. Искам да ви кажа, че Люксембургското председателство бе много добре прието от Европейския парламент, защото равенството на жените в сферата на научните изследвания е нещо, за което всички тук се борим, а това е един от вашите приоритети. И искам да направя една бележка. Когато говорим за млади изследователи, е, техните договори често са твърде несигурни, нестабилни. И според мен, извън е, въпроса за това колко мъже и колко жени участват в научните изследвания, трябва е, да помислим и за това колко добре или зле платени са младите изследователи, с каква продължителност са техните договори 3 до 5 години. На един млад изследовател трябва да се даде стабилна перспектива в Европа. Е, мисля, че не е изненада е, причината, поради която Съединените щати и други региони в света привличат нашите млади изследователи. И затова много се радвам, че е, Люксембург се бори за стипендиите Мари Кюри за млади изследователи. Вторият ваш приоритет е европейското научно-изследователско пространство. Според мен, трябва да съществува такова пространство е, за фундаменталните изследвания, но е, в един момент започваме да си задаваме въпроси е, за конкурентоспособността на предприятията, особено малките и средните. Трябва да се прецени как да направим по-добър презграничен обмен в областта на приложните изследвания. Има специализирани е, институти, е, структури е, в областта на иновациите и те трябва да бъдат свързани с практиката. Всяка държава членка когато изследванията са близо до пазара, се опитва да запази резултатите от това изследване за себе си, за да може да спечели конкурентно предимство на пазара. Но ако се конкурираме в глобален мащаб е, с гиганти като Съединените щати и Китай, е, би трябвало е, да не се държим така изолирано един от друг, да се боричкаме помежду си, да изграждаме единно пространство. Много добре, че предприемате действия или възнамерявате да предприемете действия и в тази връзка. Последна бележка която бе повдигната и от други колеги. Всички се борихме против тази недобра идея да се вземат парите от научните изследвания и да се дадат на ЕФСИ, на Европейския фонд за стратегически инвестиции. Мисля, е, че с този план на Юнкер всъщност се поражда един много голям интерес за Европейската инвестиционна и банка и други финансови институции да финансират научно-изследователска инфраструктура. Е, всъщност е, би трябвало е, да направим един по-широк мост между научните изследвания и плана Юнкер, защото трябва да съчетаем средства от бюджета, средства от структурните фондове и средства от новаторски източници, за да постигнем оптимални резултати според мен, по време на Люксембургското председателство и на конференцията му на 1 декември трябва точно това да се обсъди. Подробно да се анализират проектите, които в момента се одобряват по структурните фондове и да се види дали Европейският фонд за стратегически инвестиции не може да има някакво участие, някакъв принос. Това според мен ще привнесе нови средства за научни изследвания много уместно е част от средствата в ЕС и в, по плана Юнкер да бъдат използвани за научни изследвания. You... Благодаря ти. Наистина, Клод, много време ти дадох. Най-много на теб дадох. Защото сме в сърцето на Европа. Не само географски, но и духовно, тъй като имаме представителство. Но това ще свърши през декември. През декември ще ме върнеш обратно в реалността. Благодаря, че ни припомни програмата Мария Кюри, много важна за всички ни. Че мадам Капел, on behalf... Госпожа Капел от името на äh, Европа на народите и свободите. В Люксембург публичните разходи през последните 15 години за научни изследвания се качиха до над 300 милиона. 12 пъти се увеличи разхода за научни изследвания, което е прекрасно. Люксембург вече е най-добрата практика. Преди мислехме, че Финландия предлага челния опит. Тази цел 3% за Европа до 2020 година е нещо чудесно. Казахте какви са вашите приоритети, ще продължите да работите по това Европейската научно-изследователска зона да се разраства. Искате добросъвестност и етика при научните изследвания. Това е много важно, за да имаме наистина научна, научна етика. Сега здравството между половете и за да има баланс между половете, трябва да има политики за равенство. В Шпигел имаше една статия, много беше интересна. Липсващото са ментори за жените в научно-изследователските институти. Трябва да има по-добри кариерни възможности за жените и те да стигат до водещи позиции. Благодаря ви за инициативата. Латвийската председателство създаде една съвещателна структура и съвета за конкурентоспособност трябва да чуе едно такова предложение за управление. Не става дума само за управление на научния сектор, става дума за предприемаческия опит – и техническите познания. Какви стъпки сте предприели? Разполагате ли с достатъчно кадри от приложната сфера и от бизнеса? Необходими са решения, които да са близки до практиката в бизнеса. Сутринта изслушахме премиера Бетел, той говори за цифровизацията. Това е един от приоритетите на вашето председателство, но това, което не чух сутринта, бе как научно дейност и новаторството могат да се свържат, свържат извинете, с, с цифровизацията. Ние тук работим много в тази насока и според мен е, това ще помогне за децентрализацията и общата научна дейност. Ще има тази година конференция по тази тема, но все пак искам да ви попитам как ще заделите средства за научно-изследователска дейност, какви са конкретните мерки, които планирате. And now... Това бяха изказвания от името на политическите групи. Сега преминаваме към индивидуалните оратори. Госпожа Виткунен. Благодаря, господин председател. Мога да говоря сега и в лично качество. Благодаря на господин Хансен за, ваше, за неговото изложение. Люксембург може да е малка държава в научните изследвания, но много добър пример за всички нас. Знаем, че сте много активни и вашите студенти в Люксембург е, са много активни. Около 30% от тях участват в някакви програми за обмен, например Еразъм и така те дават прекрасен пример е, на всички студенти е, в цяла Европа, като ги потикват те също да участват в Еразъм и други програми за обмен. Също така смятам, че по време на вашето председателство сте подбрали правилните приоритети. Равенството на половете е много важна тема. Хубаво е, че искате да окоръжите участието на талантливи жени в научните изследвания. Много може да се направи в тази област, много предстои. Добре е също, че се насочвате към фундаменталните изследвания и към европейските изследвания. Цялата идея за европейско научно пространство трябва да бъде стимулирана и утвърждавана. Всъщност, ако погледнете е, списъците на най-добре класираните университети в света от първите 20 само четири са европейски, ако не се лъжа, останалите са от САЩ, така че ние трябва много да вложим в качеството на нашите научни изследвания. Е, беше е, спомената и програмата Хоризонт 2020. Е, това е нещо, към което изпитваме особена симпатия. И много добре, че успяхме да се преборим да няма много бюджетни съкръщения. Важно е наистина да се концентрираме върху фундаменталните изследвания, но и върху връзката между търговската дейност и научните изследвания. Защото ние имаме много блестящи идеи в Европа, но някак не успяваме да ги свържем с практиката. Какво мислите вие е, да направите за стимулиране на тази връзка по време на вашето председателство? Благодаря, господин Тушеновски. Благодаря, господин председател. Бих желал да се присъединя към колегите си, които благодариха на Люксембургското председателство. Прекрасно е, че то отделя внимание и на съществената тема научни изследвания и иновации. Всички разбираме, че висококачествените научни изследвания и е, превръщането им в новаторство са единствените пътища, по които можем да осигурим достатъчна конкуренто способност за държавите членки. Нуждаем се от научни изследвания в множество области, включително енергетиката за целите на енергийния съюз. Дълго време съм работил в университетска среда – и както вече бе казано, равенството на половете има огромно значение. Аз също споделям това мнение. Трябва да гарантираме по-голяма мобилност, трябва да гарантираме сигурност на изследователите, Няма значение дали талантът е даден на мъж или на жена. Европа трябва да издирва талантите си и да ги задържа. Естествено, младите хора имат най-различни ангажименти, много от тях имат семейства, така че трябва да им се помага. Присъединявам се и към онези колеги, които казаха, че ние всички сме се борили за Хоризонт 2020, за финансирането предвидено за тази програма. Не е уместно сега изведнъж да посегнем на този бюджет, заради това, че имаме различни приоритети. Не е хубаво да се казва, че не знаем кога ще се върнат парите. Имаше нещо, което липсваше в първоначалното ви слово. И то бе толкова точно за задържането на талантите и Хоризонт 2020. А, ние продължаваме да се измерваме с Съединените щати, да се съизмерваме с тях и а, да а, изхождаме от това сравнение, когато определяме всичко. Благодаря. Господин председател, вие изброихте приоритетите за предстоящите 6 месеца на вашето председателство. Те много ми допаднаха, всичките са много съществени, но има и един друг въпрос, който може би трябва да стане ваш приоритет, а даже е трябвало да стане приоритет и преди председателството ви. Говоря за научните изследвания, посветени на отбранителната сигурност. В хоризонта 2020 този въпрос бе поставен на дневен ред. и Има един, една група от учени, които работят в тази сфера. Мисля, че и това би трябвало да се вземе предвид от сегашното председателство. Защото светът, в който живеем, не е особено сигурен и аз смятам, че се нуждаем от научни изследвания в военната сфера. В отбранителната сфера. Може би е добре да се създаде институт за отбрана и сигурност в европейските или във връзка с европейските научно-изследователски институти и центрове. Благодаря, сега е господин Мартел. Мерси, благодаря, господин председател. Господин държавен секретар, аз не съм от е, Люксембург, но съм от Тюнвил, така че сме съседи. От сутринта е, слушам различни министри, господин Бетел, изслушал съм и министъра на заедостта на Люксембург, слушам и вас. Вие много офанзивно говорите. Е, за това как да намерим тази Европа, в която се създават работни места, която е цифрова Европа. Аз е, може би е, ще снижа нивото на дискусията, но бихте ли ни дали един пример в духа на това, което говорите? от който да се убедим в края на вашето председателство, че Европа е на прав път. Защото всяко председателство идва с прекрасни идеи и след това, като изтече 6-месечието, е, се оказва, че е, нещо малко не е достигнало. Е, бихте ли ни казали за какво конкретно мислите, така че Европа да може в областта научните изследвания да стъпи на крака и да развие скорост? Благодаря, колега. Някой друг желая ли да се изкаже? Това е всичко. Сега ще ви помоля да дадете отговори и да ни запознаете с вижданията си, ако е възможно. Благодаря, господин председател. Благодаря. Ще се опитам да отговоря на различните чути бележки. Е, не е обичайно, но поздравявам съседите. Благодаря и на нашия е, скъп депутат от Люксембург, драги Клод. Благодаря за това, че сте тук. Благодаря за всичко, което чух. Най-напред искам да е, кажа, че съм, наистина сме много благодарни на всички изказали се, които коментираха нашата програма, защото за нас е много важно да знаем каква е реакцията на Европейския парламент. Ние със сигурност ще я съобщим на всички колеги, за да се съобразяваме с нея. Има една тревога, е, която е обща. Е, е, използват се различни термини на различните езици за различни аспекти, за това, че фондовете, които са били предназначени първоначално за научни изследвания, са изчерпани за други цели. Е, значи, нашето председателство е, общо взето както и да наричаме е, това явление, Люксембургското председателство проявява голямо внимание към темата за финансирането и към пренасочването на средства към други пера и е, ние ще продължим дискусиите в Ерак. Е, за нас е важна мисия това да бъде запазено постигнатото, е, включително и инвестициите, които са направени в държавите членки, е, да бъде запазени и бюджетът и така както е бил определен за научни изследвания, за това и да бъде изразходван той. И е, конференцията на 1 декември е, ще бъде още веднъж посветена на тази тема. Също така много се радвам, е, на това, което казаха госпожа Крел, госпожа Капел, е, господин Тошановски, госпожа Вирконен, е, които подкрепят нашия приоритет за постигане на равенство на половете в научно-изследователската сфера. За нас това е важен приоритет. И смятам, че той трябва да бъде предмет на дискусии не само по време на Люксембургското председателство, но и през идните години. Господин Хенкел Искам да отговоря и на вас. Швейцария може да участва в първия стоп високи постижения. Те са изявили и такова желание. Клод Турмес изрази съображенията си за връзката между предприятията и научно-изследователския свят. Тук ще спомена втория стълб на Хоризонт 2020 е, там е, приоритет е връзката е, с промишлената сфера. Това е нещо, което се постига на национално ниво, за да има социално-економически ефект. За останалите въпроси бих желал да благодаря за това, което предложихте като разсъждение. Сигурен съм, че ще проведем и следващи обмени на мнение по време на Люксембургското председателство. Господин Елер също имаше интересни идеи, ще ги съобщя на компетентния си колега, това е министърът на финансите на Люксембург, за да може да бъде взето предвид, когато се разискват бюджетните измерения на нашата дейност. Госпожа Крел също постави въпроса за е, програмата Галилео. Това не е от моя компетентност. Първият заместник е, министър-председател е, господин Шнайдер отговаря за това. И а, мисля, че можете да му поставите този въпрос утре, когато ще се срещнете с него, при което ще чуете адекватен отговор. Мисля, че също така успях да се вместя в срока, който ми беше даден. За изказване искам да благодаря на всички за интересната дискусия. Вашите разсъждения и вашите идеи ще бъдат предадени на моите колеги, за да можем, така както и господин Мартен пожела, да водим качествена дискусия и е, да е, чуем е, положително послание в края на Люксембургското председателство. Благодаря за вашето внимание. Um, благодаря господин е, министре, за вашето изложение, както и за бележките, които направихте. It's really one of the most important Това наистина е един от най-важните приоритети на комисията ИТРЕ. Защото ако искаме е, да постигнем нещо, трябва да разполагаме с стратегия за изход от кризата такава стратегия ни е абсолютно необходима. 2,5-3% е, от е, брутния вътрешен продукт трябва да отиват за научни изследвания. Трябва да бъдем много по-настъпателни. Това е необходимо на предприятията. Целият сектор на информационните технологии, комуникациите, енергетиката зависят от научните изследвания. В момента водим преговори по трансатлантическото споразумение за търговия и инвестиции. Вероятно и там в много области няма да можем да постигнем успех, ако загърбим научните изследвания. Всичко зависи от новаторството, включително политиката ни в космоса. За това благодаря ви много за това, че дойдохте тук и е, нашите най-добри пожелания за председателството ви до края на годината. Uh, Драги колеги, is, is blocked. Yeah, is, what does it mean blocked? He can't leave. He's still angry okay. Uh, Mr. Commissioner Kaniete. Господин комисарят Каниете е в градата на парламента от 3 часа. Но сега вече не му е възможно да дойде през следващите 15 минути. Well, so it's a proposal. I, I well, I understand that uh, Mr. Mm, Kaniete... Доколкото разбирам, господин Канете трябва да ни почерпи. Uh, well, uh, you see, uh, being quite honest with... Не, вижте, е, честно казано, колеги, имам кратко съобщение. Господин комисарят Каниете е задържан в Комисията по околна среда, Боже Господи. Комисията по околна среда. Like to, to make any aggression uh, well, uh, environment in our committee, but we should... Аз не искам нашата uh, комисия uh, да посяга на околната среда, но трябва да изчакаме. 15 минути пауза.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 me any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

Е, е, Драги колеги, моля да заемете местата си. Почти като съобщенията на Тур де Франс е, ще направя господин комисарята на 45 метра от залата. Тоест, само след една минута ще се присъедини към нас. Моля да заемете местата си, тъй като ще започнем веднага. Уважаеми колеги, госпожи и господа, комисарият, който отговаря за действия за борба с промените в климата, господин Мигуел Ариес Каниете е сред нас след извънредно тежка среща с комисията по околна среда, доколкото знам. And, uh, now we go... Ще пием кафе за ваше здраве и на ваша сметка, господин комисар. Сега преминаваме към размена на становища с вас, господин комисар, за летния пакет в областта на енергетиката. Както вече се знае, днес бе прият такъв пакет за лятото, включително за пазара на електричество. По този въпрос има съобщение. Има съобщение и за осигуряване на нови условия за потребителите на енергия в Европа. Много интересна тема. И бих желал да ви помоля сега, господин комисар, да вземете думата за своето изказване. Благодаря, господин председател, председател Бузък, почитаеми членове на парламента, драги приятели и колеги. Много се извинявам за закъснението, но днес заседава колегиумът на комисията. Бях там, след това дойдох тук в друга ваша комисия и ето ме тук сред вас. Е, днес е, ме помолихте е, да дойда, за да ви запозная с летния пакет в областта на енергетиката. Там се съдържат следните предложения. Първо, консултативно съобщение за пазарен дизайн. Второ, стратегия за областяване на потребителите на енергия. Трето, преразглеждане на пазара на въглеродни емисии. Четвърто, е, актуализация на директивата за енергийното етикетиране. Ако е, ми позволите, ще започна с е, първите две съобщения. Само преди няколко години Търговията с енергия през границите е, беше нещо незначително в нашия енергиен е, пейзаж. Днес е, има радикална промяна. Все повече производството се децентрализира, расте делът на възобновяемите енергийни източници, които вече са 50% или ще станат 50% до 2030 година като дял от енергопроизводството. Все по-активни са потребителите. Ние е, трябва да се съобразим с новата действителност, за да се ползваме от е, този мащабен преход в областта на енергетиката. Можем да се възползваме от всички възможности, които ни предлагат ВИ. Конкуренцията е принцип, с който трябва да съобразяват и големите и малките дружества при нас. Необходимо е по-широко координиране на държавите, членки на операторите и регулативните органи. Това трябва да бъде правило, а не изключение. И потребителите трябва да играят активна роля като пасивни информирани потребители или като активни участници в пазара. Като цяло интегрираният енергиен пазар ще донесе растеж и работни места. Това е основният краягален камък на енергийния съюз. Накратко ще се спра сега на основните предизвикателства. По отношение на ВИ, е, трябва е, технологии като ветрогенерирането и слънчевите панели да станат по-конкурентоспособни. Те вече е, имат дял от 26% от потребяваното електричество в Европа, но ако искаме да постигнем целите към 2030 година, те трябва да бъдат 50% от електропроизводството след 15 години. Ясно е, че това ще промени нашата система е, за електропроизводство и електродоставки по-дълбоко, отколкото сме очаквали. Е, това трябва да стане максимално ефтино за потребителите. Следователно пазарите трябва да станат по-гъвкави. Ако направим ликвидни и интегрирани е, краткосрочни пазари, е, производителите на възобновяема енергия ще могат е, да се конкурират по-добре с конвенционалните генератори. Това ще намали необходимостта от подпомагане, което крайна сметка се плаща от потребителите. Освен това, трябва да има реакция на търсенето, реална реакция на търсенето. Нуждаем се от не така скъп капацитет да генерираме електричество в пикови моменти. Така можем да спестим между 60 и 100 милиарда евро годишно. Освен това се нуждаем от много по-голямо сближаване в пазарната интеграция, включително на регионално ниво. Така ще стигнем до истински европейска енергийна мрежа. Е, това трябва да стане на ниво регулативни органи. За това е необходимо да разширим правомощията и капацитета на АСЕР. Също така трябва да извършим интегриране и на ниво политически решения, за да можем да гарантираме сигурността на доставките. Е, следователно стои въпросът е, за механизмите за капацитета – Посланието ни към държавите членки е ясно. Механизмите, които те разработват, не са приемливи, ако целта им е само да се покрият загубите на водещите в момента оператори на техния енергиен пазар. Е, механизмите имат оправдание само ако има обективен проблем с липса е, на капацитет за генериране на енергия. Нашите предложения обслужват вътрешния пазар. Той трябва да бъде в центъра на всичко, което правим. Реформата на, пазар, на дизайна на пазара и мерките за подпомагане трябва да имат една цел – възобновяемите енергийни източници да бъдат на пазарен принцип и е, да се е, водят от желанията на потребителите. Сега втората тема. Искам да ви дам един пример – е, милиони европейски домове е, използват е, вековно аналогово отчитане на потребяваната електроенергия. В една цифрова епоха трябва да използваме просто мобилните си телефони, за да проверяваме в реално време какво сме потребили. Това ще намали сметките и ще разшири достъпа до информация, като създаде и нови възможности за търговска дейност. Ние е, бихме е, желали всеки е, европейски граждани да има достъп до механизъм за сравнение на цените. Трябва да стимулираме нови решения, като динамични договори за цените, така че потребителите да могат да спестяват до 30% от сметките си, когато използват подобни договори. Трябва да създадем стимули за тези граждани, които вече са възприели новаторски решения да използват генерирана от самите тях енергия. Нашият е, е, документ за е, потреблението на собствен, произведена от самия потребител енергия, който разпространихме днес, е посветен на всички тези въпроси. Така, двете съобщения всъщност целят да дадат отговор на най-тежките предизвикателства пред нас днес. Тези отговори ще бъдат претворени в конкретни законодателни проекти във втората половина на следващата година. Сигурен съм, че вашата комисия ще бъде активен участник в процесите на изработване на тези актове и очаквам открит диалог с вас през едните месеци. Драги колеги, засегнаха основните елементи на летния пакет в областта на енергетиката, но сега искам да се спра на ревизията на системата за търговия с емисии и ревизията на директивата за енергийно етикетиране. Първите два законодателни проекта на комисията в областта на климата и енергетиката. Започвам с търговията за, с емисии. Проекта, който внасяме днес, е отговор на стратегическата насока, зададена от Европейския съвет през октомври миналата година. Преди по-малко от 9 месеца европейските лидери се съгласиха за това, че до 2030 година емисиите на парникови газове трябва да бъдат снижени с поне 40%, като 43% от това намаление трябва да дойде от търговията с емисии. В миналото тази система за търговия с емисии се е доказала и мисля, че можем само да я разширяваме и укрепваме. Тъй като съм пред комисията по промишленост, сега искам да се спра на промишлените аспекти. Необходимо ни е да се защитаваме по-добре от изнасянето на мръсни производства в други страни, да имаме по-добра система за актуализиране на технологичните репери и много близо да следим нивата на производство. Смятам, е, че както парламентът е поискал, трябва да се продължи с е, е, разработването на разпоредби за предотвратяване изнасянето на мръсни производства, защото сегашните разпоредби ще бъдат вече невалидни след 2020 година. Необходимо е да се намали общият брой на квотите с 2,2% и да се намалява с този процент всяка година, вместо с сегашните 1,74%. Това означава по-малко квоти за свободно разпространение. Но във всички случаи безплатните квоти трябва да бъдат насочени към онези, които най-много се нуждаят от тях. Зная, че някои е, биха желали да си изберат онова от е, изискванията на Европейския съвет, което им отърва най-много. Не споделям подобен подход. Смятам, че трябва да постигнем един деликатен баланс, без да поставяме под запраха цялостния подход в Европейския съюз. В този смисъл, като се има предвид, че ще има ограничен брой квоти, предлагам да насочим по-добре безплатното възлагане на квоти. Първо, необходима ни е по-добра система за актуализиране на технологичните репери. Нашата система на безплатно възлагане на квоти трябва да отразява технологичния напредък в полза на по-ефикасните компании. Второ, трябва да изхождаме е, от реалните стойности на производството в нашите страни. Това е изискване на предприятието. И трето, трябва да насочим е, сектора към международна конкурентоспособност, като съответно съкратим списъка на тези браншове, в които се извършва изнасяне на мръсни производства. Е, за тази цел обаче системата трябва да бъде по-динамична. За това ние предлагаме въвеждането на резерв за нововлизащи на пазара предприятия с около 400 милиона допълнителни квоти, за да се подпомагат новите компании или онези, които увеличават производството си. Чрез тези елементи 50 големи енергоемки сектора е, ще е, станат свидетели на намаляване на корекционния фактор. Тоест, по-простичко казано, ние със сигурност до към 2030 година ще можем да осигурим намаляване на квотите, на безплатните квоти с 35%. Сега няколко заключителни бележки. Трябва да се финансира модернизацията в енергийния сектор. Трябва да помогнем на промишлеността и на енергийния сектор да се обновят и да преодолеят предизвикателствата, свързани с инвестициите. Първо създаваме иновационен фонд за нисковъглеродни технологии. 400 милиона квоти ще бъдат вложени именно в този фонд. 50-те милиона квоти, които изискваше а, е, този парламент, вашият парламент, ще бъдат добавени, така че общият брой на безплатните квоти ще стане 450 милиона. А, е, второ, ще а, е, използваме нов модернизационен фонд, чрез който държавите членки да пригодят своите енергийни сектори за бъдещето. Освен това ще има повече прозрачност когато опрем до изплащането на и възнаграждението за косвените разходи. Благодарение на по-гъвкавите и хармонизирани правила и целенасоченото финансиране за осъвременяване на енергийния сектор, ние ще можем да постигнем целите си с оглед намаляване на емисиите на въглероден двуокис. Същите принципи ще въжат и при ревизията на директивата за енергийно етикетиране. Трябва да даваме на потребителите ясна, точна, разбираема информация е, за енергийната ефективност на техните, на купуваните от тях или ползваните от тях продукти е, повече от 85% от нас проверяват е, енергийния етикет преди да купят. Така потребителите спестяват около 465 евро годишно средно, което означава 55 милиарда евро допълнителни приходи за предприятията и а, спестяване на толкова енергия, колкото ползват трите балтийски страни взети заедно. А, през 2010 година бяха добавени още категории продукти към няколкото етикета, които са се използват при различните категории на енергийна ефективност. Е, когато потребителите е, купуват, е, да кажем, съдомиялния с енергийна категория А+, те трябва наистина да купуват енергоспестяващ уред, защото тази категория уреди се оказва, че всъщност потребяват доста енергия. За да няма объркване за потребителите, предлагаме три неща. Първо, нито един от сегашните продукти да не влиза в водещите категории, така че да има място за усъвършенстване на продуктите през следващите години. Второ, когато един конкретен продукт попадне в друга категория, бързо да се маха старият етикет. И трето, да се използват електронни етикети вместо или като допълнение е, към физическите етикети. Това може да се постигне само ако е, националните органи е, имат достъп до информацията. За това ние ще направим база данни, с информация за спазването на изискванията при производството на продуктите и ще засилим сътрудничеството между контролните органи. Всичко това ще даде възможност на потребителите да правят своя обоснован избор. Драги членове на парламента, днешните предложения са платформа за по-нататъчно функциониране на енергийните пазари с оглед исканията на потребителите цената за постигане на енергийния съюз е значителна. Трябва да намалим скъпия внос, да повишим енергийната сигурност, да снижим сметките, да бъдем по-конкурентоспособни. За тази цел трябва да работим заедно. Институции, заинтересовани предприятия, потребители. Очаквам разискванията да бъдат тежки, но трябва да подходим към тях усилен труд и открити умове. Разчитам на вашата подкрепа за тези реформи и очаквам да чуя мнението ви. Благодаря ви. Благодаря, господин комисар, за представенето на новия проект. Има три нови предложения в летния пакет. Те са много важни, особено от гледна точка на нашия, нашата комисия. Те са наистина абсолютно огромно водещо значение от името на, на политическите групи. Първо господин Каринич, Каринич от НП. Благодаря. Господин комисар, има много ново съдържание, което постъпи днес и затова мисля, че е много уместно да провеждаме тази, този дебат днес. Аз ще имам, имам какво да кажа и за етиктирането, но може би няма точно на това да се спра в момента. Говориме за структурирането на енергийния пазар. Един от проблемите при трансграничната търговия е чисто физическите препятствия. Няма достатъчно а, преносими системи между различните държави членки. Но и дори когато нямаме такъв проблем, има известни затруднения за достъп до мощностите. Примерно в при работното време и така нататък. Т.е. може да има достъп след 12 часа, а не в момента, в който пазарите все още функционират. Така че, как, как, как смятате, какво смятате да направите за националните регулатори? Как ще им дадете повече правомощия? И ако Европейската агенция има повече правомощия, какво какви ще бъдат взаимоотношенията с националните регулаторни, регулаторни органи? Благодаря, колега. Две минути. Сега Дан Ника от името на социалистите и демократи. Благодаря, господин председател. Господин комисар, бих искал да ви задам един въпрос, свързан с а, трите предложения. Няма ли това да доведе до. А, тези предложения няма ли доведат за увеличаване на цените за потребители, за крайния потребител и бизнеса? И ако да, какво, какви ще бъдат компенсациите? има ли, ще се направи ли оценка на въздействието на тези предложения е, и ако да, ние бихме искали да се запознаем с тях. Много колеги не биха искали да подпишат един чек без предназначение и, за, и, за да не, и за да не се получи това, което се получи в а, миналото, трябва да бъдем добре информирани. Документите не трябва да се разглеждат само в Комисията по околна среда. Става дума за преразглеждането на схемата за търговия с емисии. Така че. Що се отнася до етиктирането, колкото разбираме, системата е съвсем нова. А, кой ще на как ще се, как ще се из, извършат промените. В миналото, когато купувахме хладилник с а, обозначение А++, това беше най-енергоспестяващ българския продукт. Сега разбираме, че цялата класификация ще се промени, така че трябва а, много внимателно да се преработи цялата тази класификация. От друга страна, знаеме, че в Европа съществува така наречената енергийна без, бедност. Ние бихме искали преди въобще да обсъждаме е, новите предложения, да се запознаеме с оценката на въздействие. Господин Грубарчик. Благодаря, господин е, председател. Новите предложения, които току-що ни представи комисаря, е, изискват време, време за да бъдат анализирани време да ги обсъдиме. В предложенията, предложенията имат за цел намаляване на цената и на потреблението на електропотреблението, но същевременно някои от предложенията може да имат обратен ефект, като намаляването на емисии, например в най-енергоемките сектори, може да доведе до а, намаляване на заетостта в тези отрасли. А, от друга страна, вие, пред, вие предлагате мерки за а, увеличаване конкурентноспособността на а, тези е, отрасли, но ако се прилагат мерките, които предлагате, има опасност от е, е, изнасяне на някои от производствата извън Европа. Така че трябва да разполагаме с повече време, за да направиме подробен анализ на тези предложения, преди да приемеме каквото и да било. Второ, споменахте гаранция за сигурността на доставките. Днес тук обсъждахме преговорите между Газпром и някои от държавите членки за използването на Северен поток. Така че бих искал да знам каква е вашата позиция като комисар за тези така опасни според мен споразумения за снабдяване на някои от европейски държави. Има има австрийски предприятия и други предприятия, които са част от преговарящите с Газпром. Фредерик. Благодаря, господин комисар. Ние, ние сме изправени пред много важни задачи. Знаете, че по доклада за, гъс, доклада за гъста беше отхвърлен, така че ако ние този път не излеземе с правилното становище, Е, за това имаме много голяма отговорност. Сега, господин комисар, в е, вашето, вашите предложения има много амбиция, но те наистина представляват една крачка напред при създаването на иновационния фонд, е, свързването на изместването на е, емисии с, с системата за репери или показатели и нейното преразглеждане. Но аз съм ам, е, разтревожен от така, така наречения допълнително предоставяне на квоти за източна Европия. Това ще доведе до изкривявания на пазара и и по, по, то, по този начин ще дадем възможност за спад на, цена, цената в една част на Европа и увеличаване цената на електро, електро, електроснабдяването в други, а, друга част. По, по, по, по, по, по този начин просто ще има допълнителен натиск върху пазара и при формирането на електроенергията. Също време, но. аз бих искал да знам по какъв начин са били разпределени и за какво са били насочени приходите от търговията с емисии. В Швеция ние е, използвахме тези, тези, тези средства за е, заплащане, да покриване на, ня... на държавни разноски. Това, това се направи в сесия, така че трябва също същевременно да, да, да, да знаеме как, какви са, какви са компенсациите в различните страни. Знаеме, че в Германия се бе, бе предоставена 100% компенсация, докато в други страни не беше предоставена никаква компенсация. Господин Тюрм, господин председател, ние сме абсолютно, господин комисар, ние сме абсолютно съгласен че тези плюсове от миналото се превърнаха в минуси сега наистина е, под подхода е добър. Наистина потребителя трябва да бъде в е, сърцевината на цялата стратегия. Е, Цял, целият целия документ е добре изработен, балансиран. също така това да се дадат повече правомощия на Европейската агенция, повече е, интеграция. Всичко това е, са наистина правилни крачки напред, за, за да постигнем някакви, е, някакво интегриране на пазара и спадане на цените. Има обаче нещо, което липсва във вашия документ в структурата на пазара. Когато аз поставя слънчева батерия на, на своят а, покрив, аз трябва да, да бъдат част от една цяло, цялостна мрежа. Тоест, ако, ако искаме да, да, да развиеме наистина е, альтернативните и възобновяемите източни на енергия трябва да има и от една страна отговорност и от друга страна да има средства за затваряне на мощностите си. През 2004 година а, те обещ... комисията обеща да предприеме мерки в а, тази е, след, след а, е, а, е, катастрофата в а, Фукушима се оказа, че японските граждани трябва да, да заплатат милиардите, а, които а, са. А, които са, са необходими след следствие на, на аварията, защото няма а, отговорност. Така че 30 милиарда 30 милиарда са били са били дадени на няколко, всъщност предоставени на няколко предприятия в рамките на а, свободното разпределение на квоти. И това води до какво? В води до увеличаване на цените в Германия, в Скандинавия и така нататък. с изнесването на емисиите от Полша води до това. Така че нека да видим какво наистина се крие зад тези средства, които бяха предоставени в крайна сметка на няколко компании. господин комисар. Многократно сме подчертавали, че структурирането на пазара на електричество трябва да бъде наш приоритет. С удоволствие отбелязваме, че потребителя сега е глав... ще бъде главното действащо лице, че ще се вземат мерки за преодоляване на изолацията на някои страни, на някои региони, които не са свързани с европейските мрежи и че ще се вземат мерки, за да могат да можем наистина до 2020 година да постигнем целта 10% взаимосвързаност, междусистемна свързаност в някои държави се прилагат пилотни програми, предназначени за предоставяне на а, нови начини на отчитане на използваната електроенергия в предприятия и домакинства. Става дума за отчитане по електронен път. А... Също ние сме част е, от интерконектора между Азия е, Европа, с който свързва всъщност е, и Кипър и Израел с Азия. Това е също един начин за преодоляване на изолирането, на което бяхме, което, което беше Кипър едно. Как ще, по какъв начин смятате, че може да спомогнете за развитието на този проект? Благодаря. Наистина, господин комисар, потребителят трябва да бъде в сърцевината на новия проект. Вашите предложения имат за цел намаляването цената на електроенергия, но също, същевременно правите и предложения, свързани с въвеждането на а, интелигентни електромери, а, в моята страна бяха въведени експериментално такива електромери и те бяха много добре прияти от домакинствата и вършат отлична работа. Същевременно споменахте и един от основните проблеми не, недостатъчните мощности на пазарите. Да, аз мисля, че трябва, трябва да има и отделни пазари, е, резервни пазари, за да можем да които да могат да се задействат в случай на нужда. Междувременно имаме проблеми при ценообразуването между Германия и Австрия. А, ако в, в, в, в миналото, може би, не сме използвали най-добрите практики, но с какво може да гарантирате, че най-добрите практики ще бъдат прилагани за е, бъдеще, колкото до схемата за търговия с емисии, трябва да имаме много по-строги правила, свързвани с изнасянето или изместването на е, емисиите, но как а, и как смятате, че ще постигнем това намаление от 2,2% намаляване на а, квоти е, ежегодно? Как, как ще го гарантирате? Когато подготвихме предложението свързано с СТЕ, се придържахме към заключенията на Европейския съвет от октомври 2013. Това беше един много амбициозен пакет, който бе подкрепен от всички държави членки. Много балансиран пакет. Така че решихме да излеземе с предложение, което да стъпва на този пакет. В пакета беше много ясно, бе а, а, описана начина по който ще се разпределят квотите и отпускат безплатни квоти за някои енергоемки а, промишлености. Това беше отправната точка. За да се, стигне, за да се постигне намаление с, на емисиите с 43%, трябваше, трябва всяка година да се намали дяла на квотите с 2,2%. Става дума за 48 милиона квоти по-малко всяка година. До това ще доведе до процента, който е нашата цел. Значи трябва да, да постигнем тази цел с 500 милиона квоти по-малко. но трябва да решим проблема, свързан с изместването на ем, емисиите. Ако продължим обаче по този начин, всяко едно предприятие трябва да намали своите емисии с 35%, ако не се вземат никакви мерки. Така че необходимо беше да се премахне е, е, трансверсалният е, показател за отделните отрасли. Така, за, за сега все още не разполагаме с оценка на въздействието. В момента, в който е, получиме необходимата информация, ще ви я предоставя. Нямаме какво да криеме. Това Просто исках още в момента, в който тези предложения бъдат а, направени, да ги представя на вашата комисия. Имайте. Необходимо ни беше доста време, за да изработиме тези предложения. Знаете колко трудно бе взето решението, бяха постигнати тези заключения. Сега, на въпроса на господин Кристиан. Имаме нужда от инфраструктура, имаме нужда а, от мрежа, имаме нужда от а, връзки между мрежите. Системата трябва да работи по-добре, иначе няма да е европейска. Имаме доброволни регионални инициативи, които се насърчават. Края на тази година ще гласуваме по комитологията по този въпрос и регионализацията ще стане факт. Също така ще се създаде инициатива за координиране на регионалната сигурност на целия континент, за да се разреши този проблем, тъй като това е важна стъпка за по-нататъчна интеграция и защото ако това, ако не го направим, няма как да интегрираме континента. Ще видим също така как можем да подсилим тази инициатива. Ще излезем с законодателни предложения до година, които ще решат този проблем. Имаме и друг проблем. За да има интегриран вътрешен пазар на енергия, АСЕР играе важна роля. Те трябва да наблюдават продажбите на едро, да откриват къде има злоупотреби, и аз бях в агенцията преди седмица, за да видя дали наистина могат да откриват такива грешки в системата. Искаме да се увеличи щатния състав на агенцията. Със законодателите ще решат обаче дали това е нужно. Ще и им помогнем, ще ги подсилим, за да се занимават с регионалните енергийни потоци. За следващия оратор ще отговоря, че ще представим оценка на въздействието по всички предложения. Добре, парламентът е запознат. Е, комисията гледа сериозно на оценката на въздействието Трудно беше предложението да мине през оценка на въздействието. В началото имаше проблеми. А, сложно е. Ще видите данните. Потреблението е много важно. То се увеличава експоненциално. Трябва да знаем как да интегрираме онези, които произвеждат своя енергия и да имаме еднакъв подход в цяла Европа. В някои държави членки е забранено, в други се налага данъци. Трябва да имаме поне регионални модели за справяне с това. Господин Гроварчик за химическата индустрия и изнасянето на производство в чужбина. Това е един от секторите, на който квотите са 100% безплатни. Ще има енергийна ефективност, включена енергоемкост, трудоемкост и комисията има ясни правила. Що се отнася до сигурността на доставките, за нас е важен Азербайджан, тъй като е различен от Русия, може да се свържем с Туркменистан и Иран. Онзи ден, в бъдеще, може да имаме връзка с Иран. Nord Stream е нещо различно. Частния сектор има регионално становище – дори да има излишък, тъй като това е 100, а не 50, отколкото са нужни. Ние искаме газ през Украина, в Украина, тя не трябва да бъде подмимавана. Ако искат Nord Stream, те ще трябва да спазят третия енергиен пакет и регламентите за обществени поръчки и всички регламенти на Съюза. За нас приоритет е диверсифициране на доставчици подкрепа за Южния коридор. Онзи ден бяхме в Харватия с СИСЕК. Искаме да свържем Юго-Источна и Централна Европа. Имаме си наша стратегия. Искаме сигурност на доставките. Ще има стратегия и за стечнение природен газ. Господин Федерле. about the, the, the, the, the modernization Говорихте за фонда за модернизиране, не? And whether the, the distortions it, it, it create. Какви изкривявания може да създаде? Този фонд има 2% от 57% квоти. 310 милиона квоти. 7 милиарда евро, най-вероятно. искаме то да се използва, спазвайки принципите, които вдъхновяват регламента за търговия с емисии. Фонда за модернизация е създаден с Октомврийското споразумение и трябва да го спазваме. Господин Турмес говори за проблемите на комисията по принцип и по-специално ядрената енергетика. Ще направим PIC. Пинг, казва ораторът. Ядрени инвестиции. И така ще започнем да работим за това как да решим проблема на комисията в бъдеще. Той каза и за свръхкапацитета. Адекватността на капацитета е, за електропроизводство. На национално ниво може да се намери решение, но ако искаме тази адекватност да се пресметне на регионално ниво, когато има връзки между системите, то тогава нещата стават по-сложни. Може да се открият нови елементи. Мощността може да се вземе по друг начин. Предвид има и възобновими енергийни източници. Имаме консултации, включени в процеса, с много ясни въпроси за заинтересованите страни. Проблема с мощността трябва да бъде решен, но имаме свръхмощност, тъй като ВИ трябва да стигне до 50% през 30 година. Имаме комбинирани цикли газ и вода, Имаме и ядрена енергия, имаме въглища. Много предложения има. 50% от електричеството обаче трябва да дойде от ВИ. Ние сме си заложили тази цел. Те трябва да бъдат включени в мрежата. И ако има нужда от резерва, трябва да се справим с това на регионално ниво. Трябва да видим дали не трябва да има някакви плащания за допълнителни мощности и комисията трябва да направи проучване за тези плащания за допълнителни мощности в 11 държави. Ще изчакаме а, това проучване да приключи, преди да излезем с предложение за плащания за мощност. Но ако това е необходимо, ще видим дали ще се подходи с регионален модел или европейски модел свободни 50 милиона ще дадете като подарък, така ли, безплатно? Еми, има съгласие на съвета. Изключенията са в 10 б или 10c, не помня точно членовете. Модернизационния фонд също съществува. Има политически решения, взети предвид. Вие сте политически орган, може да взимате решения, но ние отговаряме на това, което каже съвета. Ако вие направите изменения, ще имате своя позиция, но както казах, страхуваме се, че това ще наруши деликатния компромис. Всеки един компромис няма да мине през съвета, още от самото начало по-разумно подходихме. Колегата от Гърция говори за енергийната бедност. Това ни безпокои много. 11% от гражданите на Съюза са изправени пред проблем да отопляват домовете си. Комисията мисли по въпроса на Лондонския форум има инициативи за проучване на варианти, може би социална политика на държавите членки или допълнителни политики за енергийна ефективност. Ще видим какво ще се случи в бъдеще. Но ще се заемем с този голям проблем. Госпожа Капела Искаме динамична себестойност в някои от скандинавските страни. Има намаляване на енергийните сметки с над 30% при такова динамично ценообразуване. Що се отнася до мощностите отново, Дали мощността е адекватна, трябва да се оцени това на регионално ниво, преди да се изграждат такива механизми. Мисля, че покрих повечето въпроси. Ако не, ще продължа да отговарям в писмен вид на останалите. Много ви благодаря, уважаеми колеги. Седем депутата са се записали. По една минута давам на всеки един от вас и повече няма да записвам. 30 секунди, 30 секунди и още двама колеги. Извинявайте, колега. Моля ви. Моля ви, колега. Добре, 9 колеги са се записали, 9 по една минута на всеки. И след това комисарят ще отговори и тогава ще започне заседанието на координаторите с закъснение. Това е. Удовлетворен ли сте? Пич. Е, мадам Грифин. Госпожа Грифин. Uh, uh, uh, господин комисар, господин председател, трябва да работим заедно, за да изкореним бедността от енергиен тип в Европа. Ние ще излезем с нови идеи през есента. И по-конкретно Съединеното кралство се направи едно проучване от нашия орган за конкурентно способност. То показва, че милиони плащат повече, отколкото потребяват. Радвам се, че Европейската комисия излиза с една нова сделка за потребителите. Трябва да има по-бърза възможност за смяна на доставчик, така че гражданите да са основни действащи лица. Също така и самопотреблението трябва да се насърчава. Тук има обаче едно противоречие. Енергийният съюз предлага една нова визия за нова енергийна система. Но нямаме регламентиране по този въпрос. Споменахте нещо, но може ли да потвърдите, че ще се създаде европейска а, рамка за такъв тип потребление от произведено от битовото, от бита електричество. И кога ще стане това? Следващия оратор. Благодаря ви. Преразглеждането на пазара на електричество е много важно, защото навлязоха много ВЕИ, които трябва да се интегрират на пазара. Хареса ми едно изречение, в което се говореше, че трябва да има едни нови пазари, като се има предвид потреблението в бъдеще. Има много елементи, но един от важните елементи е връзката между пазара на едро и пазара на дребно, за да може ползите да отидат у крайния потребител. Говорим за прозрачност и това, което направихме в Естония е операторите е, на мрежата събират данните и виждат цените. Също така има други услуги, които са свързани с това да се намери най-добрата, всъщност най-низката цена на електричеството. И накрая капацитета за мощност, извинете, механизма за мощност. Когато се разработи такъв един механизъм на национално ниво, то той ще противоречи на целта на енергийния съюз. Когато имаме напълно взаимосвързан пазар, би трябвало да имаме много енергия, а, така че един въпрос имам, прекъсва председателят. Вижте, имаме нужда от европейски подход по този въпрос. Благодаря ви, уважаеми колеги, през септември каним комисарят да довършим тази дискусия. Задължително е. Нямаме достатъчно време за някакви е, много задълбочени дебати сега. Е, комисарят е съгласен. Ето вижте. През септември, моля ви, Задълбочена ще е дискусията ни. 5-6 човека са се записали по една минута на всеки. Господин Мартел, господин председател, моля да не ми прекъсвате изказването и да не ми режете микрофона. Имам два въпроса. Първо, за договорите за доставка в дългосрочен план. Аз съм, съм обиколил 8 европейски страни в Испания, освен, е, че се оплакват от цените на енергия, предприятията се оплакват от предвидимостта. Необходими са дългосрочни договори, за да може да се намаляват въглеродните емисии. Второ, за системата за търговия с емисии. Длъжни сме да констатираме, че тази система не функционира. При цена 6 евро не можете да стимулирате предприятията да инвестират. И второ, трябва да има е, въглерод на границите. Госпожа Вестингер говори за протекционизъм. Ние нищо не правим обаче. Не става дума е, за е, протекционизъм. Вие всъщност защитавате конкурентите извън Европа, не защитавате нас. Колик Пипер. Благодаря, колегата Пипер. Президент, der kleinsten... Благодаря, председателю. Дадахте близо 4 минути на една от най-малките групи в парламента, а искате да ограничите моето време. Не е честно. А, говори се за квоти днес. Господин Каниете в а, първоначалното си изказване говореше точно за този сектор. 5 до 10% става дума за цени, става дума за конкурентоспособност, става дума за засегнатите индустрии. Не мисля, че трябваше да се чака. Извинете, не мисля, че нашата комисия трябваше да е тази, която да чака. Следващия ми коментар. За мониторинга. Говорите за е, цифрова база данни, говорите за наблюдение на пазара, интелигентни измервателни удари, уреди, които се отчитат а, отдалечено, т.е. без присъствие на място, може да се окаже, че някои лица, които потребяват повече енергия, отпадат от мрежата. Благодаря, господин Кофърт. Благодаря ви, че обявихте, че през септември ще има дебат. Господин Каняте, благодаря ви за отличното представяне. Ще бъда кратък. Първо имаше отговор към господин Каренц. Не знам дали ви разбрах правилно. Говорим за ролята на агенцията. Казахте, че искате тя да работи повече, но що се отнася до тези изкуствени, изкуствени запушвания на мрежата, ще дадете ли на агенцията мандат да се справи с тях? Тъй като това ще е много важно, за да имаме истински пазар на електроенергията. Това е първият ми въпрос. Вторият ми въпрос е по-концептуален. Трудно ми е да разбера как продължавате да давате безплатни квоти за емисии, и в същото време казвате, искаме да сме на първо място по възобновимите енергийни източници. Как може да съчетаем тези два елемента? Според мен те си противоречат. И накрая, по новата директива за етикетиране, казахме, че в новата система или в новата директива нещата са объркващи за потребителите, тъй като искаме енергоефективни продукти, а етикетирането не го показва ясно. Благодаря, господин Ройл. Не съм съгласен с Клод Тюрмес. Вашите предложения не ми харесват. Цялата тази история около етикетирането, например. Ако имаме уреди, които да са по-ясни за потребителите, няма нужда от някакви цифрови маркировки или наблюдения на пазара. Това, което трябва да направим е да се опитаме да се справим с проблема плюс-плюс. Защо е нужно това, което говорите? Сега за търговията с емисии господин председател, направете така, че ние да участваме активно. Не може да ни оставяте в ръцете на Комисията по околна среда. Защото ако Комисията по околна среда вземе всички решения, ние ще трябва едва ли не да бъдем принудени да приемем това, което ни предлагат. Не може така. Въздействието върху промишлеността. Разходите наистина са в ръцете на индустрията. Това е едностранчиво и не мисля, че е добра идея, особено когато говорим за деиндустриализация, растеж в Гърция. Не смятам, че това е подходящо. Благодаря. Следващия оратор е Марагал. Благодаря, господин комисар. Това, което казахте за по-голям дял на вей в енергийния микс, ни хареса. Също се отнася и за потребяване на това, което си произвел. Хрумва ми, че трябва да обясним какво прави испанското правителство, защото там се наказва такава една практика за потребяване на произведеното. Също така, като че ли се санкционират и всички политики за насърчаване на ВЕИ. Това е голямо противоречие. Ще поискате ли от правителството да промени критериите, които ползва и да спре тези практики? Госпожа Дел Кастио има намата. Благодаря ви за представенето, господин комисар. Да, ще говорим за това подробно през септември, но все пак ще кажа две неща. Разбира се, че подкрепям становищата на господин Ройл за реиндустриализацията и въздействието върху пазара на емисии. Но всъщност искам да говоря за пазара на дребно. Искам да подчертая значимостта на поведението на потребителите, когато говорим за потребление на газ или електричество. Независимо дали измервателните системи са интелигентни или не, ако това е факт, ако хората са достатъчно информирани да управляват своето потребление, все пак ще са нужни допълнителни мерки, а те са а, свързани с оперативна съвместимост на оборудването. Тоест, ако няма а, такава оперативна съвместимост, потребителите няма да имат избор. Още нещо. Данните, които отразяват поведението на потребителите, трябва да могат да бъдат прехвърляни от, една, от едно дружество към друго. Това е много важно. Благодаря. И аз благодаря. well, well, it's, uh, well... Господин комисар, да изчакаме ли една минута, за да се подготвите? Последният въпрос беше много конкретен и анализирах как да отговоря. Ще се опитам да отговоря на повечето въпроси. Първоначално се спомена от госпожа Грифин енергийната бедност. Много е висока енергийната бедност. Е, както казах, 11% от европейците не могат да се отопляват добре. Трябва да се вземат мерки за решаване на проблема. Комисията ще направи така, че да събира по-добре е, данни, за да определи общи минимални критерии за определяне на уязвимостта на потребителите. Това означава да преплетем различни действия, Имаме експертна група по уязвими потребители, която е създадена от Граждански енергиен форум. Искаме да се споделят най-добрите практики за защита на тези потребители. Първоначалната ни идея е да се предоставя помощ посредством социално-политически мерки, а не да се дават директни субсидии защото те ще дадат погрещани стимули, т.е. няма да има енергийна ефективност. Също така запитахте дали или всъщност каква е нашата позиция за свръхпотреблението. Извинете, за потреблението на собственото производство. Имаме един работен документ, в който сме изброили най-добрите практики в тази сфера – и този документ показва как може да се насърчава такова потребление. Това е една първа стъпка, при която а, ние събираме становища на заинтересовани страни и след това ще видим с бъдещо законодателство как да решим този въпрос и ще очакваме отговорите от консултацията с различните заинтересовани страни. Това законодателство ще дойде също така и по определенето на структурата на пазара, за да се видят и плащанията за мощност. Това ще бъде през втората половина на 16-та година. Очакваме такова законодателство втората половина на 16-та година. Имаше един въпрос от господин Марагал. El borrador del Real Decreto eh, en autoconsumo. Говорихте за общия план за потребление на собствено производство, който излезе тази година. Както знаете, всъщност ние не коментираме проекто закони, преди те да се превърнат в законодателство в държавите членки. След като това се превърне в законодателен акт, ние ще проверим дали то отговаря на европейското законодателство и ще изпратим бележките си на испанското правителство, ако въобще има какво да коментираме. Освен това попитахте каква е позицията на Европейската комисия по новото законодателство за възобновимите енергийни източници. Испания се справя добре, 15,7% са по-високи стойностите от заложените цели. Европейската комисия обаче ще следи дали това отговаря на изискванията. В момента се прави един анализ от две страни. Първо, разглеждаме дефицита при тарифите. Както знаете, държавите членки там имат свобода, а, що се отнася до подкрепата за ВИ. Така или иначе, Европейската комисия обсъжда този въпрос и ще вземем необходимите мерки, ако има нарушение на законодателството. Испанското правителство ни изпрати информация за тази нова система за ВИ и Генерална дирекция конкуренция разглежда този въпрос от гледна точка на държавната помощ, за да види дали това е съвместимо с а, единния пазар. Тоест, за това казах, че е двойствено от една страна Генерална дирекция конкуренция, от друга страна Генерална дирекция енергетика се занимават с този преглед. Зададоха се и други въпроси. Госпожа Калас Искаме да имаме активни потребители, които да могат да реагират на различните цени. Цените се движат динамично и така клиента ще може да реагира на нови възможности. Става дума и за по-малки и за по-големи мрежи. Имаме нужда обаче от по-малки измервателни уреди и това изисква тези измервателни уреди да отговарят и на изискванията и да предлагат различни функционалности. Трябва обаче те да бъдат и оперативно съвместимо. Госпожа Делкастил го каза. Искаме също така и достъп на потребителя до данните си, за да има общ интерфейс и до тях да има достъп не само предприятието. Говорихме за интелигентните измервателни уреди. Ние следим прилагането на стандартите и анализираме дали стандарта за тези малки измервателни системи, както и препоръчаните функционалности се прилагат, за да може да има оперативна съвместимост и необходимите функции, тъй като стандартите са много важни и за комуникацията между малките уреди и а, другите системи. Важно е да могат лесно да се инсталират и да се използват. Мистер Мартин. Господин Мартен говори за дългосрочните договори. Естествено, ние вярваме в този тип договори и е, в допитванията до заинтересованите чухме 20 е, е, въпроса, един от които беше за дългосрочните договори между потребители и тези, които генерират енергия, за да се осигури предвидимост. Дали има роля държавният сектор в гарантирането на дългосрочните договори. Това са все въпроси, които бяха зададени по време на нашето допитване. Ние ще излезем с, тех, с отговори на тях. Беше зададен и въпросът за мерките за приспособяване по границите. Ще дам същият отговор, както винаги. Господин Мартен, вие ли задавахте този въпрос? Има трудности при изпълнението на мерките, е, защото е, ние трябва да спазваме и споразуменията в Световната търговска организация. Е, търговските партньори реагират, когато приложим мерки. Трябва да се види в краткосрочен план как може да се уреди проблематиката на конкурентоспособността е, като същевременно се стремим и към е, глобално споразумение за е, опазване на климата, където всички страни да поемат аналогични ангажименти. Сега някои казаха, че в момента има пазар, който не работи. Сега вижте какво. За първите 10 години може да сме имали слабости, но сме намалили емисиите с 70%. Е, казах, но беше също, че има изкуствени запушвания на системата. Е, естествено е да има запушвания, но са необходими нови капацитети за регионалното сътрудничество. Е, защото има е, наистина някои недостатъци, които пречат на свободното движение на енергия. Мисля, че това ще ни позволи, регионалното сътрудничество ще ни позволи да преодолеем тесните места. Беше казано, че махаме някои категории а, от тези, с които работим. А, не. Вижте, няма, сега се работи с категории за енергоефективност А+, А++, А++++, Връщаме се към старите категории А, Б, С и Д. Сега, плюсовете ще ги махнем. Не може да има 30-40 пункта разлика в енергийната ефективност между А и А с 3 плюса. Е, господин Ройл, да, е, отговорът на вашия въпрос е категорично. Има много е, предприятия, които се засягат от нашата нормативна уредба. 11 000 е, в Европейския съюз не трябва да има изнасене на мръсно производство. Вашата комисия много настоява на това и аз е, съм е, напълно солидарен с тази цел. Искаме просто да опростим уредбата, Понякога това се постига, когато не приемате директива, която държавите членки е, прилагат е, и въвеждат националното законодателство по собствен начин. Е, трябва да видим как да усъвършенстваме предложенията си в тази насока. Целта ни е упростяване, излъчване на ясно послание и улесняване, максимално улесняване на контролните органи. Много е лесно да се мами на енергийния пазар и е много трудно на компетентните органи да преценят реалните енергийни и енергоефективни показатели на един уред. Значи нуждаем се от по-голяма ефективност и от упростяване. Естествено, може в началото да има известно объркване – но според опита ни, държавите членки, т.е. държавите, които са минали през подобно начинание, например Австралия, не твърдят, че са се разделили с доверието на потребителите. Напротив, нормативната уредба след промяната е била е, съпътствана от доверие на потребителите. Въпросът дали няма да има угасване на тока, ако не се регулира капацитета, може да получи отговор веднага. По принцип, всеки пазар трябва да може да ангажира необходимия капацитет без да свръхнатоварва генерацията. Но, при новия дизайн на пазара ние ще се стремим да улесним свободното движение на енергията и да премахнем в максимална степен пречките за такова движение сега. Нали? Да видим докъде можем да стигнем. Обещавам да се върна във вашата комисия и да проведем по-задълбочена дискусия, защото в момента има четири предложения, всички те са еднакво интересни за комисията. Е, не можем да преценим кое е по-важно, дали това за етикетирането, дали това за дизайна на пазара. Всичко засяга предприятията, така че, господин председател, ще идвам толкова често, колкото ви е необходимо. Благодаря. Съвсем очевидно, от час и половина е недостатъчно време за подобна дискусия в нашата комисия. Бихме е, желали е, да имаме е, повече време за задаване и на въпроси. Аз, ако правилно разбрах колегите, те точно така се изказаха. Някъде на 21 или 22 септември, колеги, нека бъдем готови да проведем отново дискусия по този въпрос, задълбочена, по-нататъчна дискусия, защото няколко са проектите. Ние ще отговаряме за всички тях като комисия по промишлените въпроси. Затова е изключително важно да се видим с господин комисаря още веднъж. Е, ще го поканим за 21 или за 22 септември. Ще преценим е, коя от двете дати е по-удобна с оглед на неговите ангажименти. Е, всъщност ще проведем следващата си среща веднага след лятната почивка. Сърдечно ви благодаря, господин комисар, за това, че дойдохте в нашата комисия за тази разгорещена дискусия и благодаря на колегите, които бяха тук всички заедно с нас в продължение на час и половина. Благодаря. Сега искане към координаторите да останат тук и да се опитаме да свършим работата, която сме си предвидели за половин час. Иначе заседанието продължава утре в 9 часа.